Мешер chers collègues, Добър ден, уважаеми колеги. Ще започнем работа. Bonjour, monsieur Lungril. Добър ден, господин Лунгрен. Няма опасност да ви стане топло в тази зала. Да започнем работа. Може ли да бъде прият дневния ред? Ако няма възражение, ще се счита за прият. Протокол от 30 май ще се счита за прият, ако няма възражения. Нямам някакви особени съобщения затова започваме с първият, с първият разговор за система за търговия с емисии. Докладчик е госпожа Жаклин Фостер. Госпожо Фостер, вие ще разгледате много важен въпрос в доклада си. Той е важен за околната среда и за въздухоплаването, както и за отношенията ни с търговските партньори от представянето на проекта за становище. Докладчите в Сянка се срещнаха, за да обсъдят поредица от компромиси, които ще бъдат гласувани утре. И така, госпожо Фостер, е, ще дам думата на вас, след това на докладчите в Сянка и на останалите депутати, които желаят да е, вземат отношения. Тъй като програмата ни е доста натоварена и за това а, не мога да ви предоставя пове, по повече от една-две минути, така че а, това са ограниченията във времето. След това ще дам думата на комисията да вземе думата и накрая докладчикът е, ще има думата за обобщение. Госпожо Фостер, заповядайте. Е, искам най-напред е, за колегите, които не участват пряко в доклада. Искам да кажа, че това е доклад за спиране на часовника не на последно място, защото искаме да постигнем глобална система за търговия с емисии и в светлината на европейската система, която беше създадена пред няколко години, която така и не тръгна. Както и да е, комисията свърши доста работа и аз успях, аз подкрепих госпожа комисаря Булт, когато беше в Мореал миналата година. Основната ни цел тук е да спрем часовника. Искаме да постигнем глобална система – която да влезе в сила 2021 година. Тоест, нашата отговорност е да спрем в момента е, определено от сегашното състояние, т.е. Европейския съюз заедно с други 133 страни да разработят една система, която да се приложи в цял свят. Всъщност това е идеалната ситуация, няма смисъл от системи в различни части на света. Имаме нужда от глобална система. Положителното до е, че системата е доброволна, но когато веднъж, когато една страна се присъедини, системата вече не е доброволна. Страните, които са се подписали, произвеждат 85% от всички емисии. И така, следващата стъпка. Всички ние подкрепяме глобалната система. Искам да благодаря на докладчите в Сянка и с координаторите, които се опитаха да постигнем по-ясна позиция по отношение на законодателството за спиране на часовника и на Комисията по околна среда. За съжаление не, постигнахме кой знае какъв успех, но е, заседанието в Страсбург беше много полезно. Благодаря на докладчите в Сянка. Е, приемаме редица компромиси и аз успях е, да приема всички предложения на ЕНП, социалистите и демократите, АОД и само е, едно или две от е, колегите от е, Зелените и на колегите Обединената левица, също така и от членове на групата на Съюзите демократите, чието изменения бяха като на, на зелените. Тези изменения, които ще ги гласуваме, ще гласуваме утре, не съответстват на необходимата насока. Сега искам да напомня накратко, че за да спрем часовника първи и втория път трябваше да се изгради сътрудничество между НП, социалистите, АЛДЕ и ЕКАРЕ, разбира се, и някои отделни депутати, защото очевидно е, това е, ще бъде най- е, полезният ход за постигане на глобална система. Сега, да се спра на някои изменения. Най-важното е да обясним, че има две системи. Първоначалната система на Европейския съюз, система за ограничаване и търговия с продажба на а, квоти на а, търг. Новата глобална система ще система за компенсиране на емисии. И аз съм, съм се позовала и наказаното от комисията за линейния фактор. Линейния фактор не, не е приложим към системата за компенсация. Линейния фактор съответства на старата система, но не би съответствал непременно на новата система или поне това е съветът, който ми беше даден. Освен това, трябваше да подчертаем, че не може да има дублиране, не може да има противоречие с бъдещите действия. Когато веднъж приемем една глобална система, тази система трябва да бъде приложима към полети от трети страни, към полети вътре в Европейския съюз, защото полетът между Париж и Мадрид е международен полет, следователно системата трябва да е приложима към него. А също така не може да се очаква държава членка или една фирма да има различни системи. Една и съща система трябва да е приложима и към вътрешните полети. Това е включено в компромисите. Що се отнася до другите въпроси по отношение на първоначалната система, там що се отнася до набирането на приходи, текстът не е много ясен. Ставаше дума за привличане, за насочване на всички приходи към проекти в областта на климата. Това много не ни харесва, защото след като става дума за въздухоплаването, и авиокосмическия сектор. Имаме проекти Чисто небе 1, Чисто небе 2. Говорим за съвместни системи на стойност милиарди. Имаме единно небе, имаме други проекти, ще има и бъдещи проекти, чиято цел ще бъде да неутрализират емисиите. Говорим за CO2. Е, всъщност аз искам държавите членки да защитят всички приходи от глобалната система, които след това да се вложат в научно-развойна дейност от държавите членки в тези системи, които да намаляват емисиите от сектора въздухоплаване. Ето това е философията на защитата. Има още един въпрос – той е отразен в компромис 7. 7. Там имаше из, изключения през първата година с дипломатически полети, обучение, използване на самолети за хуманитарни цели. те са освободени от системата и няма квота за пътници. И като цяло, два или сега някои да, да обобщя два-три ключови въпроса. Ние а, е, тръгнахме в посока, която според нас ще ни позволи да въведем системата като дадем подкрепа на комисията, на екипа, който беше в Монреал на в, Икеа, в ИКАО Оптимистично сме настроени, но в момента основната цел е да спрем часовника. Благодаря още един път на докладчите в Сянка за конструктивните разговори и благодаря на комисията. Сега давам думата. Сега ще се радвам да чуя вашите коментари. Давам думата за, на колегите. Господин Ван Декамп. Благодаря, госпожо председател. Аз за мен е удоволствие да замествам господин Маркус Фербер, който, за съжаление, не може да е тук днес след обяд. Но от негово име благодаря на докладчика Джаки Фостер за конструктивното а, взаимодействие и а, сътрудничество. А, мисля, че Детайлите, подробности по доклада бяха представени достатъчно ясно от госпожа Фостер. Ние формулирахме 7 компромиса и ние можем да ги подкрепим. И говоря за ЕНП. Съгласна съм с госпожа Фостер, че трябва да не бива да допуснем Европейския съюз да работи самостоятелно в тази област. И има много възможности за ограничаване на емисиите от сектора въздухоплаване. През, през последните 10 години ние сме постигнали много и то не, не толкова от системата за търговия с емисии. Надявам се, че Комисията по околна среда ще се слуша много внимателно в е, становището на Транспортната комисия, защото тук са представени много разумни становища и смятам, че, европейски, че е, Европейския парламент си заслужава да се слуша в тях е, господин Нисен. Когато бяхме в Монреал през есента с делегация на парламента, комисията, е, ние, парламента, ние е, работихме в тясно взаимодействие и в крайна сметка се разработи една глобална система и преди последното, което направихме като един делегация – беше да се погрижим в Европа да се направи всичко, което е необходимо, за да може да се приложи на практика една единна система. И това означава, че системата, която искаме да се реализира, трябва да може да се съчетае безпроблемно с съществуващата система. Предложението на комисията е в правилната посока и това е много важно. Европа по, подпомага създаването на стабилна а, и убедителна система. В ИКАО ние сме само наблюдатели, но ние можем да решим тук каква е, как искаме да изглежда системата. И а, също така е много важно да проявим политическа воля за изпълнение на споразумението в Париж емисиите от въздухоплаването не са незначителни и трябва да проявим воля за противодействие. Благодаря на докладчика Фостър. Не съм съгласен с всичко това, което тя казва, но мисля, че можем да подкрепим повечето от компромисите. Също така, според мен е много важно, че има според нас някои изменения на Обединената левица и на Зелените, които могат да бъдат подкрепени. Жалко е, че те не бяха включени в компромисите. Най-важното за мен е приходите от продажбата на е, квоти с квоти емисии трябва да се насочват към научни изследвания в областта на климата, а не в всякакви изследвания. Освен, сега трябва да, разгледа, да огледаме и списъка за гласуване. Госпожа Майснер, благодаря госпожо председател, благодаря сърдечно на госпожа Фостър. Много добре работихме заедно, изготвени са 8 компромисни изменения. Алде ги приема всичките. Вече от доста време насам работим по схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, каква е позицията на нашата група. Тя съвпада с позицията на докладчицата, именно, че транспортът е глобално явление, което се нуждае от глобални решения. Европейският съюз трябва да се опита да окаже въздействие върху ИКАО, за да може организацията и да изпълни поетите от нея ангажименти. Всички са приобщени и САЩ все още не са се отеглили окончателно. Няма смисъл сега Европа да си поставя само амбициозни цели, колкото и хубаво да е това. През изминалите години опитът ни показва, че когато ние си поставяме само амбициозни цели, останалите отказват да ни сътрудничат. Затова сега е добре да окажем натиск върху ИКАО. А, що се отнася до емисиите, може да се включат и други видове емисии, не само емисии на въглероден диоксид. Говорили сме за това с зелените, но системата, схемата за търговия с емисии в момента обхваща само емисии на въглероден диоксид. АЛДЕ подкрепя изготвените предложения. Благодаря за конструктивното сътрудничество. Мерси, мадам Майснер. Мадам Килонен. Госпожа Килонен има думата. Благодаря за конструктивното сътрудничество. може би нашата, нашето ниво на амбиция е по-различно, от което личи от компромисите. Споразумението в Париж ни задължава да бъдем активни, да предприемем действия и аз се надявам, че в сектора въздухоплаване ще успеем да постигнем споразумение. Ние имаме нужда от европейско решение, така както е и в сектора мореплаване. Разработването на единното европейско небе върви изключително бавно и трябва да кажа, че ни предстои много работа. Ни трябва да предприемем мерки за намаляване на емисиите с а, а, мерки на местно ниво. Надявам се, че и в транспортния сектор ще имаме по-ясна позиция, но може би Комисията по околна среда ще има свое становище. За съжаление, нашата група не може да подкрепи всички компромиси. Просто защото компромисите са много слаби. Независимо от това, искам да ви благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря. Thank you, Chair. As we speak, emissions from... Благодаря. Емисиите продължават да се увеличават, емисиите от въздухоплаване. Ние продължаваме да говорим. Сега се предвиждат ред мерки за намаляването им и според мен тези мерки трябва да се приемат максимално скоро. Четири е, съображения имаме. Първо, до 2021 година трябва да се предвиди 50% обхвата на полети към и, и извън, излизащи от Европейския съюз, за да се даде така един тласък на ИКАО и да се опрости и е, тяхната схема. После, не е много добро споразумението на ИКАО, но все пак по-добро няма. И за да бъде, тези, които са амбициозни, трябва да имат възможност да го направят. Така че е, не следва пазарните мерки на ИКАО да изместват е, схемата за търговия с е, емисия, а да ги допълват и е, вътрешноевропейските полети трябва да са под схемата на търговията с емисия, а не на тази с ИКАО. Освен това, трябва да имаме предвид и е, емисиите на сяра, нитрати и други, и пара, така нататък. Общието въздействие на авиацията като цяло е 2 до 4 пъти по-високо от е, въздействието на въглеродните емисии. Така че трябва да сложим цена не само на CO2, а на цялото въздействие, което оказва въздухоплаването. Целта е, е да се засили принципа замърсителят плаща. И ако отслабваме стимулите за намаляване на емисиите във въздухоплаването, означава да придвижваме доста големи пари на дъногоплаците към индустрията защото тази индустрия не е заплашена от е, изнасяне на производството, така да се каже, в чужбина. Е, трябва да има и търгове в страните членки. Е, Затова препоръчваме да има и така наречения линейен фактор за намаляване. Освен това, трябва да се използват всички възможни средства за борба с климатичните промени в Европа. Благодаря. Merci, monsieur Dalinde. Je me retourne vers la commission. Сега се обръщам към Европейската комисия и давам думата на госпожа Лоранс Граф. Вие Чухте добре, скъпите ми колеги депутати, бият тревога за последните споразумения, за това, което се случва отвъд океана и се надяваме, че ние ще бъдем водещите в това отношение, ще дадем пример. Президент, е, Euh, euh, Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Да, много добре чухме, съвсем внимателно. Благодаря на докладчика, да, е, госпожа Фостер и на всички докладчици всяка и всички, които са участвали. Много е добре, че миналата седмица в Страсбург ще провели добри, добър дебат. Ние всички сме на едно мнение. Трябва да се действа бързо по това досие защото нещата действително са неотложни. Затова и очакваме с нетърпение да видим окончателните ви компромисни изменения. Както правилно казахте, необходимо е да се приеме предложението до края на годината като трябва да сложим акцент върху разширяване на временния обхват, свързан с определени видове полети и е, също така трябва да дадем достатъчно време общата схема да влезе в действие. Както знаете и вече така ние сме коментирали в този смисъл, Вашата парламентарна комисия работи много, много работи в момента и као за прилагане на съответната схема на практика. И за това е необходимо да разполагаме и с малко повече е, информация за това как страните, които застават за схемата, ще я използват в домашен контекст. Защото, както вие е, казахте, ето сега от новата администрация в Штатите излязоха новини, които определено не вървят в правилната посока и затова трябва да се обърнем към други основни участници в този проект, в този процес. Например Китай, да знаем какви са техните намерения. Та да не предвиждаме предварително резултатите на ИКАО, да изчакаме и да видим. Е, нека да видим как могат да се предложи предлаганата схема. Препоръчвам също така да бъдем при, е, предпазливи и за полетите вътре в Европейския съюз. Нека да има и последователност между ангажиментите ни за до 2300 година по споразумението от Париж обаче. Както знаете, всички сектори от економиката трябва да се включат в намаляването на емисиите, включително въздухоплаването, за да се постигне това намаляване от 40% в вътрешно национален план. Та, а, в такъв смисъл тук има голяма разлика с плановете на ИКАО, защото от една страна става дума за обща схема, а от друга страна за цели, е, разписани в е, национален план. Трябва да има взаимовръзка между двете, за да не се получи някаква отстъпка в сравнение с е, постигнатите споразумения, от Париж. След казаното от господин Трамп, особено е важно това. Затова и в нашето предложение искахме да влезе опоменаването на линейния коефициент или фактор на намаляване. С това ще приключа. Очаквам компромисните ви изменения и с удоволствие ще работим с вас. Благодаря, госпожо Граф. Um, Госпожа Фостер. Няколко коментари от, е, за колегите. Господин Ванденкамп от ТНП съвсем правилно постави проблемите за това какво се е случвало в последните 20 години, особено в е, областта на въздухоплаването. Аз знам, че той е докладчик за единното европейско небе и не е готов и да отстъпва голяма от е, част от позициите си, но във всички случаи това е съображение при отчитане на намаляването на мерки. Също инициативата Чисто небе, там се отделят милиарди. И по първата фаза на проекта и втората знаем, че са предвидени съществени суми и за третата. Става дума също, страните твърдат, че не, нямат винаги капацитет, но трябва да се види всъщност какво се случва с отделните летища, както например Лондон. После. Да, съществуват споразуменията от Париж, но така ако можем с известна неохота да коментираме, сега, президента на щатите каза, че те няма да участват, но ако погледнем позитивно на нещата, е, значи добре, е, въздухоплахването не участва в е, това споразумение, така че как, нищо не спира щатите да участват в общата схема за намаляване на емисиите. После, Става дума за още други съвсем реални схеми за намаляване на емисии, свързани с съответни изследвания, които по никой начин не бива да възпрепятстват и няма причина индустрията да не е готова да участва в тях колегите и от зелените и, и докладчика в сянка призовават да има европейско решение. Да, ние се опитахме, вече от 10 години се опитваме да постигнем европейско решение, така че вероятно най-добрият вариант е да постигнем глобално такова, не европейско. И отново да кажа на колегите от Зелените, не може да очаквате страните членки или дружествата да се включат в различни схеми за национални полети, междудържавни полети, международни полети. Това просто няма да е възможно. Нека да се споразумеем по една схема, нека да дадем на хората да е ясно какво трябва да правят и да действаме. Това са някои от съображенията ми. Благодаря е, на всички. Знаете, утре ще гласуваме. Благодаря и за коментарите на комисията. Смятам, че много конструктивно работихме с тях и следва да продължим в същия дух. Благодаря. Благодаря. Да, напомням, утре преди обед гласуваме. И сега продължаваме. Следващата точка от дневния ред е предложението на комисията за преразглеждане на директивата от 2009 за насърчаване на използване на енергия от възобновяеми източници. Е, става дума за предложение за третия енергиен пакет и нашите ангажименти, поети на срещата в е, Париж е, има ясни е, предложения за действие, диверсификация на транспорта, но диверсификация в посока по-малко въглеродни емисии и използване на въглеродни горива. Давам думата сега на господин Бас Ейкхаут, за да представи проекто становището. Заповядайте. And, um, indeed, uh, this is... Благодаря, госпожо председател. Това е един от най-важните, едно от най-важните досиета от законодателните предложения на комисията от края на миналата година. тук става дума и за управление на енергийната и климатична политика, енергийна ефективност – но също така и за съставане на законодателство за е, това как ще се развива нашата е, енергетика на база на възобновяеми източници до 2030 година. Транспорта играе важна роля в е, това отношение, защото ние е, сме наясно, че в момента в е, Европейския съюз транспорта консумира 43% от енергията и е много голям е, процента на емисиите, които идват от транспорта. И ние тук ще обсъждаме, разбира се, целта за енергия от възобновяеми източници, какъв да е дъла, 27% се цитират до 2040, като парламента като че ли смята, че е твърде ниска тази граница искаме да стигнем до 20% до 2020 година, значи по 5% годишно увеличаване на дела на възобновяеми източници и значи за да стигнем до 27% до 2030 ще ни трябва само по 1% увеличение на година, което а знаете, че възобновяемите източници стават все по-конкурентно способни, е, и цената варира. Затова комисията реално е, предлага да се спадне темпа на увеличаване от 5% на 1% годишно. За мен, е, пък и не само за мен, няма много логика в това. Аз лично смятам, че трябва да увеличим целта си аз знам, че е, тази тема е главно отговорност на ИТРЕ, но не пречи и нашата комисия да даде своето мнение. Още един дебат е дали е необходимо да има национални цели. В съвета така имаше джентълменско споразумение, главно за да направят реверанс на Обединеното кралство, да стигне до компромис да има европейски цели, но не национални такива. Значи това беше своего рода компромис, постигнат между страните членки. Обаче аз не смятам, че парламента трябва да върви в тази посока, защото по този начин се създава повече неяснота много по-ясно ще, ако има формулирани национални цели. И знаем от, е, от миналото, че когато има такива цели, държавите се опитват да ги постигнат. В е, Нидерландия нямаше да има нищо постигнато до момента, ако преди три години не бяха формулирани тези национални цели. Така че според мен има абсолютен смисъл да ги формулираме на национално ниво. Смятам, че трябва да влезем в обсъждане с съвета на, по тази тема. После, в, трябва да обърнем внимание конкретно в дебата и на транспорта. И да засегнем и темата биогорива. Предложението на комисията е за наземни био, е, мощности за биогорива, така нареченото първо, първо е, поколение, да горната граница да е 7%, но да намалява постепенно и да стигнат от 3,8% от 2004 и 40, извинете. Аз лично не смятам, че трябва да се сменя тази горна граница 3,8%. Знаеме, че хората настояват да извадиме изцяло тези мощности. Е, други казват да се увеличат, трети казват да останат 7%, така че е, имаме предложения във всички посоки. Защо искам да останем с тези 3,8%? Комисията, защото комисията има своите основания. Но някак си влизаме в една черно-бяла дискусия за мощностите за биогорива, сякаш всички наземни такива са лоши добре е да има ясни, добре формулирани, силни критерии, по кои да ги да обсъдиме кое е добро за биогоривата и кое не. Та, също за непряката промена на земеползването, това също може да се отрази неблагоприятно върху използването на видове горива, но все пак четвъртото поколение биогорива, особено с дизела, не дават кой знае какви добри показатели, особено по отношение на съотношението с парниковите газове, пар, палмово масло, тук примерно ние настоявахме е, да, то да излезе от употреба като биогориво. Много е, трудно е да посочим един вид гориво и да кажем не искаме, не го искаме. По-добре е да има хубави, добре формулирани критерии и тогава е, системата сама ще изхвърли неподходящите горива. А, така че определено палмовото масло не е част от устойчивите опции за възобновяеми източници. После, този, тези 3,8% дават възможност и за растеж. Имаше критика в такъв смисъл, че се убиват по този начин а, производството на биогорива на сушата. Но пак казвам, ако има критерии, ще видите, че неудачните решения ще отпаднат. Ако ме оставите, аз лично мога да говоря един цял час, но смятам, че с непряката промяна на земоползване ще можем да изхвърлим от системата неефективните горива и да останем с добре справящите се по критериите после новите или най-модерните биогорива и въз, възобновяемо електричество и е, фусилни горива на базата на отпадъци. Тук целта е 6,8. Комисията усложни нещата още повече, защото сложи под цел за модерните или напре... Е, новите биогорива. Ние искаме да отпадне е, тази подцел, защото трябва да има справедлива конкуренция лоялна конкуренция. Е, сега конкуренцията между електричество и биогорива би трябвало да е свързано и с по-лоялни и по-справедливи възможности за доставки. После е, е, използване на отпадъци за създаване на енергия. Тук влизаме и в тематиката на кръговата економика. Не можем да сти, стимулираме обаче директното използване на изкобаеми горива, както предлага комисията. Аз лично го премахвам и мисля, че трябва да има едно малко по-цялостно формулирало предложение за а, изкопаеми горива на базата на отпадъци. После дискусия, нека да влезем в тази дискусия за това какво наричаме модерни биогорива Нека да е ясно, че тук трябва да отчитаме и използването на земята в такъв смисъл. Дали то, земеползването се запазва такова каквото е. Аз лично се срещах с така представители на индустрията, които ми твърдят, че сега така наречените нови, модерни биогорива се използват, да речеме, в химическата индустрия. И, а, а те са принудени а, тъй като работят в а, други сектори на, на индустрията, да използват други видове горива, т.е. палмово масло. Та нищо не е безплатно на този свят. Нека да не правим същата грешка, каквато направихме с първото поколение биогорива. Трябва да има устойчиви критерии. И да приключа с въздухоплаването. Там се вкарват някакви множители, не мисля, че трябва да е така, но ако има един сектор, където новите биогорива трябва да бъдат разработвани, това е въздухоплаването. И за това предлагам въздухоплаването да се вкара в тази цел от 6,8%. Така че е, в транспорта, там където има компетиция, е, конкуренция и то достатъчно лоялна конкуренция между биогорива и електричество. Нека да ориентираме инвестициите за биогорива в е, въздухоплаването, защото там има смисъл да го правим. Това са основните е, така, постановки на нашето предложение и очаквам реакция от всички вас. Благодаря. Благодаря на господин Бас Ейхаут. Много е интересно да ви слушаме, но нямаме един час, затова давам думата на колегите. Грация. ние сме в началния етап на дискусиите и трябва да кажа, че в казаното от господин Нейкаут има много неща, които ни озадачават. Много, но много от общите съображения се споделят. Новата цел за 27%, но не задължителна за отделните държави, но като европейска цел – е всъщност въпросителна. Това е обичайният въпрос. Колко страни ще спечелят от целите, определени за отделните страни. Очевидно този въпрос засяга сектор на транспорта и е удачно да работим не само в тази комисия. В в структурата не можем да говорим за 40% дял на възобновяемите източници. За да бъде устойчива една цел, тя трябва да бъде устойчива във времето. Трябва да, енергийният микс трябва да бъде устойчив. Трябва да има възможност всички сектори да участват в постигането на целта. Ето това е устойчивостта. Що се отнася до транспортния сектор, се говори за 10 цел. След дискусията все още не е приключила. Не е сигурно, че това е предрешено да махнем 10% предвидено за транспорта и да видим какви предложения ще бъдат внесени по-нататък. Ние бихме подчертали темата за биогоривата – Докладчикът представи обстойни различните по-цели, няма да се връщам. Споделям въпросителната изразена от докладчика за начина по който комисията предлага преминаване от първо на, до второ поколение биогорива. Това е въпросителни пред химическата промишленост, хранително-вкусовата промишленост. Много са продуктите включени в девето приложение. Те са при тях. Тук говорим за хранителни стоки, за химическата промишленост и изваждането им от този сектор, като използ... изваждането им от списъка на биогорива може да доведе до ценова битка, която да се окаже трудна. От друга страна, количеството продукти за биогорива от второ поколение – е, би трябвало да може да посрещне цялото търсене. И тук трябва да обсъдим начина по който ще се компенсира недостига е, и това ще облагодетелства е, връщането към традиционни изкопаеми горива, които е, искаме постепенно да се използват все по-малко. Ето това са основните области, както и в досието за мобилност с е, минимални емисии. Ние искаме преминаван, да се премине от е, първо до второ поколение биогорива, но този преход да бъде постепенен ето това са основните въпроси. Ние сме готови да работим. Благодаря, Савини. Ще помоля следващите оратори да бъдат малко по-кратки, защото очакваме комисаря по транспорта. Сега госпожа Лавон има думата. Ще бъда много кратка. Благодаря на господин Нейкот за първото предво... първите предложения за измененията. Е, текстът е изключително важен. Той ще има сериозни отражения, по-конкретно Париж, където имаме връх на е, замърсяването. Това се случва в дни, в които високата температура се съчетава с емисиите и лицата с здравословни проблеми е хубаво да си останат по домовете. Всъщност споразумението от Париж очевидно е актуално не само за утрешния ден, но и за днешния. Що се отнася до параметрите, трябва да сме много предпазливи, за да не използваме погрешни фактори, ако, което би се получило, ако залитнем в една или друга посока. Възниква въпросът за енергийния микс, за различните альтернативи и също така да гледаме на проблемите от по-глобална гледна точка, заедно с комисиите ЕНВИ и АГРИ, ще внесем няколко изменения. Няма да се говоря повече, за да има възможност и други колеги да се изкажат. Господин Демес Макер. Благодаря voor het werk. Искам първо да благодаря на БАС, на докладчика за свършената от него работа. процента 94% от транспортния отрасъл ползват петрол. Редица държави членки няма да могат да постигнат целта от 10% до 2020 година. 22% от емисиите на парникови газове се падат на европейския транспортен отрасъл. Това показва, че трябва да се направи нещо. Възобновяемите енергийни източници могат решаващо да допринесат за действията в областта на климата и енергийния преход преходът към възобновяеми енергийни източници и научно-изследователската дейност в това отношение са много важни за работните места и енергийната сигурност. БАС, член на парламента от Зелените, е в настъпателна позиция напълно разбирам това, разбирам подхода му и го уважавам, но на моменти в някои области колегата отива твърде далеч. Ще съм кратък за биогоривата и възобновяемите енергийни източници ВЕИ. В тази част се съдържат някои добри предложения. Но Моята група и аз самият смятаме, че е важно до 2030 година 27 дял на ВЕИ да бъде постигнат, така както бе договорено в съвета. За нас е важно държавите членки да са гъвкави Държавите членки трябва сами да могат да вземат решенията за структурата на енергийните си баланси. Предвиждането на по-висока стойност от 45% и която да е обвързваща за държавите членки, е нещо, което не можем да подкрепим. Не можем да подкрепим и идеята за задължителни изисквания за биогоривата от ново поколение – По отношение на въздухоплаването, този отрасъл, както правилно отбелязва комисията, вече е обект на много ограничения под формата на бюрократична тежест. Важно е от економическа гледна точка да има повече гъвкавост за сектора на въздухоплаването. Нека видим какви са веригите на добавена стойност. Не може меласата, която често се използва в хранително-вкусовата промишленост, да се разглежда като първична суровина. Не е необходимо, според мен, тя да се комбинира с биогорива. Така ще отправим абсолютно погрешен сигнал. Ще внеса своите изменения. Надявам се, че ще работим добре заедно. Господин Радош от името на групата на либералите. Благодаря, господин, господин председател. Енергийната политика е сред най-важните области на политика на Европейския съюз. От предложенията оставам с впечатлението, че нямаме особени основания за оптимизъм. Бяха повдигнати немалко въпроси във връзка с тази директива и становището на Комисията по транспорта. Както каза току-що колегата, целта от 27% дял на ВЕИ до 2030 година не е достатъчно амбициозна. Но тя ще доведе до инвестиции в размер от около 100 милиарда евро. Възниква въпросът за това дали Европейският съюз ще може да постигне тази цел. Можем ли да очакваме от друга страна, ако целите не са обвързващи за държавите членки, те да бъдат реализирани? Нарушава се принципът на субсидиарност. Въпросът е защо комисията сега прибягва до това предложение. Политиката трябва да е реализуема, трябва да има и предсказуемост. Екипът на групата на АОД ще излезе с обща позиция, тъй като и става дума за по-общи въпроси. А що се отнася до по-конкретните въпроси, свързани с транспортната политика, възниква въпросът за това дали са постижими предложените от комисията цели, дали е възможно да се използват а, биогорива от ново поколение в размер от до 6,8%. Ще трябва ли на всеки две години да се променя нещо в програмите или комисията постоянно ще добавя биогорива от следващи поколения? Какви ще са разходите, ако тези разпоредби ще се прилагат към транспорта. Достоен е за уважение този опит за действие, но трябва да си отговорим на въпроса и колко ще ни струва. А що се отнася до електричеството от ВЕИ, то, то е по-малко спорно в сравнение с биогоривата. В измененията, които ще внеса от името на групата на АЛДЕ, ще поставя акцента върху използването на електричество, винаги когато това е възможно в сектора на транспорта. Благодаря. Господин Малко бързо ще вървим, тъй като нямаме време и искам да имаме достатъчно време за разговор с госпожа Булц. Госпожа Килнен има думата. Благодаря, благодаря Бас за много добре свършената работа. Нека припомня, че трябва да направим така, че всички промишлени отрасли да могат да си взаимодействат в духа на кръговата економика. Ще трябва да намерим подходящо определение на отпадъците и да определим какво може да се използва за производството на биогорива. Онова, което ще предприемем в краткосрочен и дългосрочен план, ще окаже силно въздействие върху инвестициите. Ще окаже въздействие и върху политиката ни на финансиране и на подпомагане. Ще окаже въздействие върху сектора на горивата в бъдеще. Сега думата има госпожа Аяла Сендер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Благодаря на господин Бас за доклада му. Благодаря му за доста уравновесения текст. Не бива да популяризираме биогоривата като самоцел. Това би било налудничаво. Ще трябва да приложим действия в спешен порядък за промени в инфраструктурата. Не сме подготвени в това отношение. Трябва да има промяна в автомобилния парк, за което трябва да променим и инфраструктурата. А що се отнася до градските зони, необходим ни е по-различен подход. Някои градски зони са много гъсто населени. Когато се използват там нискоемисионни МПС, може да е трудно презареждането им. Можем да използваме трансевропейските транспортни мрежи, за да се подготвим по-добре в инфраструктурно отношение. Господин Крамер, благодаря. Исках да взема думата, за да кажа, че са важни биогоривата от второ поколение. Винаги сме обсъждали въпроса за това дали може да се стигне до второто поколение биогорива без първото. Нека ви кажа нещо по-положително. През 2000-та година в Берлин бе взето решение за енергиен преход. Тогава делът на ВЕИ бе 4%. Оптимистите смятаха, че ако след 15 години достигнем дял от 10%, то ще сме се справили добре. Сега след 17 години постигнахме 30%. Разкрихме 4000 нови работни места. А в сектора на АЕЦ общият брой на работните места е 25 000. Процесът в момента върви толкова бързо, че правителството дори реши, че трябва да го позабавим, защото се опасява, че това няма да се отрази добре на електроцентралите, работещи с въглища. Дори се и подготвя съответният законопроект. Има огромен потенциал в областта на ВЕИ, ако има и политическа воля за реализирането му. Държавите членки трябва да решат дали искат да предприемат нещо в тази област. Германия е пример за това колко е голям потенциалът. Стигнахме от 4 до 30% за сравнително кратък срок. Terminons notre tour de parole avec Madame Isabella Demonté. Госпожа Делмонте, благодаря. Добре дошла на комисария. Няколко наблюдения. Първо, политиката за емисиите е комплексна а, политика, когато говорим за прехвърлянето на камиони върху, върху железниците. Освен това днес ще ни бъде представен на пакета за шосения транспорт. Заедно с това, по отношение на биогоривата и възобновяемите енергийни източници като цяло се оказва, че са добър бизнес и се смята, че всичко това, което е било е полезно за околната среда. Говори се за цифрата 25 за биомасата. Това е полезно, но ако е, използваме за транспортираме биомасата с камиони, въздействието върху околната среда няма да бъде толкова незначително. Сега за представителя на комисията, господин Пипер. Много ви моля бързичко. Благодаря ви. Комисията със задоволство отбелязва интереса, който проявявате към предложението за преразглеждането на тази директива за енергия от ВЕИ. Целта на това преразглеждане е държавите членки да се възползват от потенциала в този отрасъл и да постигнат поне 27% дял на ВЕИ в крайното енергопотребление. За целта сме предвидили редица мерки, като например задължение за доставчиците на гориво да пускат на пазара все повече енергоносители от ВЕИ и други нисковъглеродни горива, най-вече биогорива от ново поколение. Няколко бележки по проекто доклада. Първо, що се отнася до целта. Целта, предложена от докладчика, е в съответствие с целта, залегнала в проекто доклада за управлението, но по-висока от целта, предложена от докладчика от ИТРЕ, господин Бланко. И 30 дял, предложен от парламента в предходни резолюции. Комисията отблизо ще следи разискванията за целта за дела на ВЕИ. Нека обърнем внимание, че прекалено строгите критерии за устойчивост могат да ограничат възможността за постигането на амбициозни цели за енергия от ВЕИ. Има и още нещо, което въжи с особена сила за биогоривата. Предложението предвижда включване на непреките емисии и рамката за устойчивост. Това вече е обсъждано и преди в контекста на друга директива за непреките промени в земеползването. Непреките промени в земеползването също трябва да бъдат взети предвид. Коефициенти, свързани с тези непреки промени и ам, критериите за устойчивост могат да имат неблагоприятен ефект. Още повече, че могат да се основават на констатации от научни изследвания, които не са на особено напреднал етап от развитието си в момента. Включването на фактори с непряко въздействие може би ще предотврати в бъдеще използването на конвенционалните биогорива от сълско-стопански култури, тъй като те няма да отговарят на критерия за намаляване на емисиите с 70%, така както се предлага той в момента. Затова това предложение трябва да бъде и внимателно обмислено и преценено. Една минута само на докладчика. Съвсем накратко съжалявам, ако съм бил прекалено пространствен в уводните си думи. Ще си взаимодействам тясно с всички докладчици в сянка. Има пресечни точки между тях по това, за което са загрижени в предложенията им. Марко помена нещо, и това е именно причината, поради която включваме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 Онова, което каза комисията, именно, че се вземат предвид някои констатации от а, научни изследвания, които все още не са на много напреднал етап. Но кога точно ще напредне достатъчно науката в това отношение? Това е все едно да казвате, че науката не е достатъчно напреднала при изследването на климатичните промени. Науката ще се развива постоянно, но има достатъчно основания вече за действие. Благодаря. Срока е, за внасяне на изменения 27 е юни в 12 часа на обяд. Веднага преминаваме към това, което всички очаквате. Размяна на мнение с комисаря Буц. Добре дошли в нашата комисия. Много се радвам всеки път, е, когато ви виждаме. Днес сме тук, за да говорим конкретно за пакета мобилност. Става дума за 11 текста е, с е, ясни цели за шосения транспорт, на околната среда, условията за труд на работниците, но и желание за а, навлизане в цифровата епоха. Радваме се, че сте тук. Давам ви думата за десетина минути. Обедена съм, че нашият дебат ще бъде е, много интересен и така ще използваме след това системата пинг-понг, т.е. координаторите ще разполагат с 4 минути за участие в дебата. И след това Останалите депутати ще имат думата за по две минути за реплика към комисаря. Благодаря ви още един път. Ще изслушаме много внимателно това, което ще кажете и координаторите. След това със сигурност ще имат въпроси. Госпожо комисар, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми приятели! Радвам се, че съм днес сред вас. Винаги, когато имам възможност да разговарям с вас, се радвам, особено след като на 31 май беше дадена зелена светлина е, за пакета за мобилност, който, както спомена госпожа председателката, е доста пространен. Преди да навляза в детайлите на пакета, да ви представя контекста и да споделя с вас някои въпроси, които са много важни, е, за да е, получим представа за предложенията в пакета. Някои думи за политическия контекст. От е, началото на мандата комисията се изказва решително за задълбочаване и за повече справедливост на вътрешния пазар. Пазара на шосейния транспорт е много важен, за да се изгради справедлив пазар. В Енергийния съюз казваме ясно, че въпросите свързани с управлението на е, климатичните изменения и независимите енергийни източници, е, това са облаци, по които трябва да постигнем резултати. Транспортът като най-сериозен е, източник на емисиите – предполага да излезем с инициативи за изпълнение на амбициозното предложение за 60% намаление в 2050. Третият елемент, който е част от дневния ред на комисията е цифровия пазар и цифровия дневен ред – разполагаме с много повече технологии, които можем да използваме и в транспорта, да използваме цифрови средства, за да постигнем други важни цели, като декарбонизация, ефективност и по-висока конкурентоспособност на европейския пазар, но и свързаността като основополагащ елемент. Това са три ясни елемента, по които работим в пакета за мобилност. Няколко думи за подготвителната дейност. Това е много важно, за да разберем съдържанието на пакета. От самото начало ние сме много отворени. Трябваше да минат две години, за да се подготви пакета. Знам, че вие започнахте да проявявате нетърпение, но аз мисля, че си заслужаваше да проведем всички семинари и конференции, за да чуем становището на всички заинтересовани лица. Обедена съм, че в крайна сметка пре... излязахме с много балансирано предложение, което според нас може да бъде приложено и подкрепено от е, всички участници. Този пакет е и сериозна стъпка напред в постигането на политическите цели, които очертах в началото. И сега с това встъпление ще вляза в основната тема по точки и ще споделя основните въпроси. Обедена съм, че ще имате въпроси и коментари. Първо, конкурентно способна и а, лоялна мобилност. Мога да кажа, уверено, че статуквото не е вариант. Условията на пазара днес не са приемливи. Не се спазват правила, не се спазва европейското законодателство. И всичко това съчетано с несигурността, е, по-високите разходи за сектор, за индустрията. И това съчетано с стреса за шофьорите, предизвикателство пред функционирането на единния пазар. Ето защо ние отговорихме на европейските предизвикателства с европейски предложения. Надявам се, че е, разбирате необходимостта от е, европейско решение, което да е годно не само за една страна, но да има баланс и да е приложимо за целия единен пазар. Веднага трябва да спомена е, фирмите, почтенски кути, транспортните предприятия трябва да бъдат регистрирани в държавата членка, от която управляват дейностите си. Националните органи трябва да противодействат на измамите и незаконните практики. Това беше нашата позиция. И предложението има за цел да се спази това. Друг въпрос, свързан с конкуренцията, е незаконния каботаж. Много държави членки и на север, и на юг, и на изток, и на запад смятат, че правилата за каботаж не могат да се спазват и не се подават на контрол. И затова комисията реши да упрости тези правила. Определени са ограничения с неограничен брой дейности неограничените е, дейности не гарантират нито откриването, нито закриването на пазарните дейности. И аз ви насърчавам да гледате на проблем от гледна точка на упростяването на правилата и тяхното спазване. Ето това а, е, ни ръководеше в а, е, при разработването на текста и се надявам, че предложението ще бъде приемливо за всички държави членки. Контролът на държавните власти ще бъде много по-лесен и ще се ограничат незаконните каботажни дейности. Що се отнася до спазването на директивата за командироване на работници към шосейния транспорт, комисията смята, че правилата за е, Командировни на работници трябва да се прилага и към шосейния транспорт. Това, че работниците са мобилни, не означава, че те не трябва да спазват правилата. И заедно с това има потребност от е, специфични за сектора правила. Предлагаме следното намаляване на административната тежест за, шосе, за фирмите от шосейния транспорт, начинът по който някои страни прилагат правилата на единния пазар е непропорционален и оттежняващ. Второ, да се използват по-ефективни инструменти в сектора, като цифрови тахографии и електронни а, документи, за да се осигури спазване на правилата и тяхното упростяване и на процедурите. И на трето място е, определене на минимален прак е, за националната минимална заплата. Сега директивата не казва как да се спазва принципа за пропорционалност. Нашето предложение, е местните правила за възнаграждение да са приложими след 3 дни в държава членка. Мнозина казва, мнозина успориха това, но искам да ви напомня, че днес цифрата е 0, така че ние преминаваме от 0 към 3 с ясна обосновка на това предложение. Комисията предлага и противодействие на неприемливи практики. Ние предлагаме възможностите да могат редовно да се връщат по домовете си поне веднъж на три седмици. Шофьорите също така трябва да разполагат с възможността за преспиване извън шофьорската кабина и предлагаме да осигурим ограничена гъвкавост по начина по който шофьорите да редуват редовната със седмичната почивка. Предложението на комисията е не, не да се промени продължителността на периодите работа и почивка е, безопасността по пътищата и условията на труд ще се подобрят, а няма да се компрометират. Втора част. Чиста и устойчива мобилност. Е, е, шосейният транспорт е сериозен източник на емисии и води до все по-тежки задръствания. В някои прогнози се говори за това, че задръстванията струват 1 милиард на ден и поради емисиите и шума се, се смята, че цената възлиза на над 100 милиарда годишно. И тъй като очакваме растеж в сектор шосеен транспорт, въпросът става още по-важен. С директивата Евровинетки ние предлагаме по-ясни ценови сигнали, за да насърчим по-ефективното използване на инфраструктурата, а също така, за да стимулираме по-чистите автомобили. Пътническите автомобили, вановете трябва да бъдат включени в обхвата на законодателството, тъй като на тези превозни средства се пада огромната част от емисиите по пътищата и така. Насочваме се пряко към предизвикателствата на европейския пазар. Разбира се, държавите членки ще могат да решат дали достъпа до определена инфраструктура ще се заплаща или не. Когато се въведат пътни такси, обаче те трябва да се основават на разстоянието, а не на времето както се настоява в резолюцията Шения транспорт, приятел от парламента. Това е въпрос на справедливост и ефективност. Таксите на е, основани е, на разстоянието е, са е свързано с предизвикателства. Страни с евровинетки възразяват но а, ние използваме примера за а, далеко съобщенията. Услугите, основани на висока добавена стойност, които въведаха минимални услуги, бях, разработиха нови а, услуги. Също така Е, такси за външни разходи ще стимулира използването на чисти автомобили. Ще, това ще стане чрез 75% е, на отстъпка от е, пътните такси за всички автомобили с нулеви емисии. Това ще повлияе върху социално-економическите разходи. Стигам до третата точка, свързаната мобилност. Цифровизацията е много важно средство за постигане на различните е, цели и Европа не може да продължава с, с съществуващото многообразие от системи, и които осложняват нещата и сега се предлага един договор, една фактура. Това ще упрости нещата и за потребителите на пътищата и за транспортните компании. Тук има прилика с сектора далеко съобщение. Друга област, в която предлагаме да развием цифровизацията е изпълнение на правата за изпълнение и в момент, в който възможностите за правоприлагане са ограничени, има нужда от инструменти за целенасочени проверки. Предлагаме да използваме по-добре електронните документи и да задължим държавите членки да ги признаят. Също така да се използват цифровите тахографи да стимулираме нези, които са, при, са въвели такива тахографи преди крайния срок, също така по-добър обмен на информация между държавите членки, като взаимен достъп до базите е, данни на е, други държави членки. Обедена съм, че всички тези мерки ще съкратят бюрокрацията в сектор, в който работят предимно малки и средни предприятия и ще се въведат по-упростени проверки. В заключение, пакетът, който е представен е много важен. Знам, че вие много държите на тази тема. Многократно сте го подчертавали и се надявам, че ще ще е, реализираме този пакет преди е, края на мандата. Ще положим всички усилия, ще бъдем на ваше разположение, е, за да предоставим необходимата информация и да вървим максимално бързо напред. Благодаря, госпожо председател. Allez, sans perdre de temps, nous commençons ce débat. Je laisse... Започваме с дебата. Господин Вим Ван Декампа за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Няколко конкретни въпроса и се надявам, че комисията ще може да да отговори накратко. В групата на ЕНП ние ще анализираме тези предложения много внимателно. Тук виждаме няколко горещи картофа. Първо, планирането. Комисията и Европейският парламент, ако не се лъжа, имат намерение да се справят с тези проблеми до 2019 година? Как стоят нещата с съвета? Това беше моят пинг. Сега ще премина към понка. Госпожа комисарят насрочени са 24 заседания за тази година и се надяват да представят първото предложение през ноември тази година. Чудесно, много ви благодаря, отбелязваме го. По-нататък, госпожо председател, въпрос за каботажа. Вие преминавате от думи към дела. Три действия в рамките на 7 дни. Сега ще имаме и освен това ще има дни с неограничен каботаж. Най-големият е проблем пред каботажа е, че трите дейности са не, са, не се подават на проверка. И това е възоснова на информация, която ни беше предоставена от министри на транспорта от държавите членки. И нашето желание беше да намерим решение, което нито да отваря, нито да затваря пазара, но заедно с това да се подава на изпълнение и, да, и срокът да подлежи на контрол. Дейностите не се подават на контрол, затова предложихме три дни. Тук не става дума нито за, открив, за отварянето, за затваряне на пазара но със сигурност осъзнавате, че когато говорите за 5 дни в една страна, тук може да има сериозна верига от каботажни дейности. Как ще се справите с проблема за минимална заплата след определен брой дни? Каква е гаранцията, че това действително ще се случи? Първо, от само, значи, командир, правилата за командироване а, на работниците започват да се прилагат от първата минута на каботажа. А защо трябва да мине а, защо трябва да мине толкова време преди въвеждането на интелигентния тахограф? 2023 година. А, синдикатите не са убедени. Наследих този въпрос и бих искала да има по-различно решение, затова предложихме стимули. Моят, аз се, надявам новите търговски превозни средства да имат цифрови тахографии. Но е много важно сега в законодателството е да е записано монтирането на цифрови тахографи до 2019 година. В пакета са предвидени стимули, свързани с по-малко проверки и по-малко обстойни проверки, тогава, когато фирмата е готова да инсталира цифров тахограф в по-стари превозни средства. Ще внесем изменения. Благодаря на господин Ванденкамп. Сега за социалистите. Даваме думата на госпожа Левандален. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисарата, че е тук при нас. Искам да продължа въпроса на господин Ванденкамп за контрола. Как конкретно ще гарантирате да няма неограничена каботажна дейност, без да има и нелоялна конкуренция, когато страните членки в момента не позволяват такъв контрол. Какви са пътищата, за които е, размишлявате, така че като се намалява, да, като има ограничения за капотажа, да не се увеличат измамите? Отговор. Както казах, не е възможно да се контролират конкретно оперативните дейности, затова ние обърнахме погледа и логиката и се обръщаме към е, времето, графика. Значи колко време сте в дадена страна. Новите правила за каботаж включват и съседните страни. Не е въпрос само да се, свърши, да се извършва каботаж в една страна членка, защото тук се а, засягат малките страни членки. Та, с а, цифровите тахографии това ще може да се преследява много лесно. Няма да влизам в подробности, защото не знам дали имаме данни. Освен това всичките данни ще влизат в национални бази данни и е, ние ще имаме възможност да осъществяваме обмен на информация на цифрови данни. И също така има предложени инструменти как да се подобри това сътрудничество между страните членки. Още нещо, което повдигна и господин Ванденкамп, интелигентните тахографи. Ако страните членки се споразумеят за една дата по-близка, не 32-а, комисията ще е готова ли да работи в такъв смисъл, да се осигури, ще подкрепите ли да се осигури по-голяма закрила на шофьорите? Да, както казах, с удоволствие ще искам подобрение, но и също така ние вече предприехме допълнителна дейност с анализ, доколко това ще се отрази на разходите, ако разширим прекомерно потребителската група, колко ще струва слагането на тахонохограф ще имаме информация, която ще ни даде възможност да бъдем още по-убедени за това да настояваме новите тахографи да се използват от все повече професионалисти. После, МПС под, 3,5 тона, те не са засегнати от всички разпоредби, особено от регулацията свързана с времето. Така е. Франция се включва в този списък. Има страни и членки, които определено са обезпокоени от темата за тези МПС-та под 3,5 тона. Абсолютно е необходимо да има и контролни мерки за контрол и за тях. Затова това Искаме да установим място на установяване, което трябва да се контролира на, за по-малките МПС, а също и е, критериите за професионализъм. Там, за наводачите, там смятаме, че няма да бъдат достатъчно продуктивни, затова да бъдат застъпени за малките автомобили. Следващия въпрос – тук тези бързи е, въпроси и отговори ми е, напомнят на един съдебен процес, комисарът каза от какво ме обвинявате. Та, вие казвате, че се отчита, да речем, примера с енергийната политика и енергийния съюз. Не знам всъщност ние трябва ли много да се гордееме с е, тези примери примерно за в е, областта на газовите доставки. Но има един много важен аспект, а това е коя е основната страна на дейност на дружеството. И ако прехвърлиме тази теза в транспорта, е, ще следвате е, логиката на морския транспорт и директивата за командироване или нещо не съм убеден къде са добрите примери, къде точно ще има ограничения. В пакета се предвижда само за пътния, само пътния транспорт. Не, не, става дума като философия. Как ще го промените? Ще, както, примерно, се промени въздухоплаването ли? Не, както казах, в момента става дума само за пътен транспорт. И започваме обаче и с така създаване на равнопоставени условия. Ще огледаме и социалните аспекти, специално във въздухоплаването и ще видим какво може и кое трябва да бъде общия знаменател за обединяване на различните видове транспорт. казахте правилото за връщането от, добра, от дома след три седмици работа. Кое е у дома? А, където е регистрирано дружеството или откъдето тръгва водача? Става дума за това, където е, е регистрирано е, дружеството. Сега, е, камиона може да е, е на път а, неограничено време, нали, в зависимост от техническите спецификации. А, шофьорите могат да бъдат, значи камиона не може да, няма нужда да се връща, шофьорите могат да бъдат а, сменени. Не, моят въпрос е какво е у дома за шофьорът. Значи, вие можете, вашия дом може да е в една страна, да, да работите за компания, която е регистрирана в друга. За този въпрос ще трябва да... Малко трябваше да попитам тук колегите и у дома за шофьора се е, приема страната, където той е официално регистриран като шофьор. Да, Разбирам, че не е лесно да се постигне компромис по тази е, тематика, но примерно за изискването къде да спят шофьорите. Да речем, един румънски шофьор може би е по-добре да спри, спи в, шофьора, в кабината, където е по-защитен или ако е в чужбина, или пък ако е в родината си, може би ще има по-голяма социална закрила, но пък ще остане безработен. It's hard to comment. This is a comment, really, but uh, тук не виждам какъв въпрос задавате. Това е по-скоро коментар, но във всички случаи тази тема вероятно ще се обсъжда. Знам, че е много, много трудна темата. Но така в посока на единния пазар, какъв е примерно процента на удовлетвореност от това, което предлагате? Този пакет от законодателство не идва директно от комисията, той идва от заинтересованите страни. Смятам, че предложението е много балансирано и по някои въпроси Различните страни имат много, много разхождащи се мнения, както и различните заинтересовани страни, но мисля, че в края на кращата ще останеме доста близо до първоначалното предложение на комисията, защото ние се базираме на основни постулати от договора, т.е. единния пазар трябва да отчита и социалните измерения, а пък и целта на този пакет не е а, толкова да се занимава с отваряне или затваряне на пазара, а поясняване на права, които вече че съществуват за да има и ред, и е, прозрачност. В момента положението е практически хаос, трябва да си признаем. Та, това е първата стъпка, за да можем да продължим и с е, дискусии, да е, изчистим нещата, да, да ги поставим на прозрачна основа и да продължим с дискусиите с страните членки припомням, че е, тук не става дума за съдебен процес. Нека да е ясно. Е, не сме тук за да ви съдим, а, а просто да обсъждаме. Така че, за да е сигурно, че няма напрежение в е, въздуха, следващия път ще донеса и една бутилка вино. Заповядайте, господин Теличка. Благодаря. Да, тук става дума не само да получим пояснения. Аз очаквах от една страна да се развива пазара, да се отстранят нелоялните, несправедливи практики. Но та не е въпрос само да пояснявате, трябва и да доразработваме нещата. После, говорите за вътрешния пазар, за нелоялни практики, но не казахте нито дума за протекционизмът, който също съществува. И ако трябва да търсим някакво равновесие, и се надявам, че ще го постигнем в края на кращата, за момента това не е така, в съвета двете потенциални блокиращи малцинства имат нещо общо и страните им така се движат в посока да образуват общо блокиращо мълцинство. Та, да, надявам се да ми кажете, че не съм прав. А от страна на вътрешния пазар, коя мярка според вас е най-подкрепяща и развиваща именно вътрешния пазар? Сега, за поясненията ставаше дума за каботажа, не за целия пакет. Та, е, по каботаж правиме така, че да изчистиме, да поясним правилата. Къде са големите стъпки напред и къде има подобрение? За мен това е цифровизацията. Четири компонента на цифровизация вкарваме в този пакет за да има и повече прозрачност, да се намали бюрокрацията и административното време и да се, наложат, е, да се наложи изпълнението на съществуващи правила. Аз бях шокирана, нека да ви кажа. 28 страни членки от тях 25 не са е, вече е, не са вкарали европейското законодателство, а три от тях са го вкарали, но абсолютно непропорционално. Така че нещата нещо съвсем не са наред и затова се надяваме, че предложението ще ги изчисти. Та огромната стъпка е цифровизацията, декарбонизацията също да създадем условия за, в помощ на тези, които замърсяват по-малко. Значи принципа замърсителят плаща, ползвателят плаща, от 10 години говорим за това, но нищо не можеше да направи комисията, защото нямаше цифрови инструменти. И сега те са на лице и ние правиме нещо, което парламента искаше от нас да направим от много отдавна. А, така да заставаме зад принципа за мърсителят плаща. Та за мен а, този пакет е огромна стъпка напред, особено за по темата отваряне на пазара или затваряне на пазара не е това целта на предложението. Целта е да има ясни приложени правила, да има контрол и, както казахте, има още и много а, да се работи. Да, аз обаче говорих не за от пазара, а за това, кои мерки под, подкрепят тези политика. Господин Теличка, нека сега така да кажа следното. Дружествата имаха практики, които напълно изкривяват пазара и ние се опитваме да примахнем именно това. Поясняваме правилата за каботаж, поясняваме правилата за, на директивата за командировани работници, така а, изчистваме логически кое къде принадлежи е, транспорта, свързано с директивата за командированите работници. Защото а, там се смесва просто транспорта или транспорт с товаро-разтоварителни работи. А, второто влиза в потегидата на директивата за командировани работници. Така че а, има, има какво да се подобри. Ние ще подкрепим всичко, което, всяко предложение, което ще въведе повече баланс на пазара. Мисля, че задавам, може би, грешния въпрос и тъй като ми беше разрешено да задам само един, бих, в бъдеще ще се опитам да, да задам така малко по-общ въпрос, но във всички случаи благодаря за отговора. Благодаря, госпожа Килнен, за 4 минути. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за присъствието ви тук. Два въпроса, един коментар. Много регламентироващи текстове има в тази област, които не сработват. Няма и контрол, няма и санкции, което изкривява поне пазара за тежкотварни, на тежкотварния транспорт в Европа. Въпросът ми е, как можем да избегнем тези практики, как можем да се съд сътрудничим по-добре, за да няма изблъсъка между севера и юга или изтока и запада? Това е единия ми въпрос. Какво е вашето мнение за системите за много модален транспорт? Как могат те да бъдат въведени? за да се използват и логистичните вериги, как можем да подобрим новите и да, да въведем нови системи в тази област. По първият въпрос за сътрудничеството и прилагането на законодателството. Както казах, тук е необходима повече прозрачност, повече информация в националните бази данни както и в европейските такива. Така ще може да се подобри сътрудничеството, като не става дума само за желание за сътрудничество. Ние предлагаме мерки е, за осъществяване на това сътрудничество, ако страните членки не са готови да го правят. После, в края на крещата, не спазването може да доведе до отнемане на лиценз, ако не се спазват законодателството. Мултимоделността. Парламентът също искаше да започнем и с обмислянето на схема за налагане на такси. Това и правим. Въвеждаме принципа потребителя плаща и замърсителят плаща. Също по новия метод за определене на такси може да се вкарват и заплащане за задръстване на трафика или за прекомерно замърсяване. Също могат да се налагат тарифи за намаляване на прекомерния трафик там, където има много голямо замърсяване. Ако има такива области, може да използвате специални финансови инструменти за намаляване на, за, на натрупването на трафик в такива райони. Така че искаме да има и повече равнопоставеност между различните видове транспорт. Shortly, how we avoid съвсем накратко как може да се избегнат сблъсъците между севера и юга и запада и изтока по този важен въпрос. Колко време имаме още? Ще се опитам да съм съвсем кратка. Едно е сигурно. Според мен Въпросите, които се обсъждат, не се свеждат до противопоставянето север-юг, запад-изток. Става дума за въпроси, свързани с бъдещето на транспорта, с общото европейско пространство за транспорта и подсилването на единния пазар. Нека видим какви възможности се крият в транспорта за вътрешния пазар. Нека осъзнаем какво огромно въздействие оказва нашето законодателство върху разходите и мобилността. Изключително важна е законодателната ни дейност. Не става дума за противопоставяне между севера и юга и запада и изток и изтока. Става дума за използването на потенциала на пазара и за създаването на единен европейски пазар. Много е трудно да се намерят уравновесени решения, да се работи последователно, стъпка по стъпка, но това е единственото решение. Малките стъпки водят до окончателното решение. Те трябва да се правят последователно. ще трябва да сме готови да осъзнаем, че някои области трябва да се доразвият, ако могат да трябва да участват пълноценно, но има и по-развити области едновременно с това. Затова и трябва да правим последователно малки стъпки напред, за да постигнем напредък. Необходим е в крайна сметка единен пазар. Господин Крамер, във века на цифровите технологии решението се крие в тахографа. Така може да се спестят много пари. Важни са и проверките. Защо Разбирам защо искате да чакате за новите МПС до 2019 година, но с вече съществуващите модели, защо трябва да чакате? Можете да предприемете действия веднага и да избегнете злоупотребите с каботажа. Защото Решението е взето през март 2016 година. Предвижда се мярката да влезе в сила през 2019 година. За това и предлагаме стимули. Но с удоволствие ще ви подкрепя, ако искате да промените тази част от предложението. Благодаря ви за отговора. Второ, нелоялната конкуренция – 100% от ЖП линиите се таксуват, а само 1% от пътищата. Електромобилите сега може да се ползват с 25% намаление на пътната такса. Ще предвидите ли такова намаление и за електрифицираните влакове? Европейската ЖП система в по-голямата си част е електрифицирана мисля, че е, тя може да послужи за пример и за останалите видове транспорт, да поемат в същата посока. Нерядко поставяме знак за равенство между ЖП транспорта и автомобилния транспорт, но това не е вярно. ЖП транспорта е с ограничен обхват, а автомобилната мрежа е с много по-голямо покритие. автомобилният транспорт влиза и в конкуренция с ЖП транспорта и други видове транспорт. Какво имам предвид? Много сме чувствителни по отношение на липсата на баланс в подхода. Виждате, Михаил, че е в резултати от вашата работа тук сега работи много систематично по въпроса. Планираме и други действия в по отношение на обществения транспорт и економиката на споделянето. Така ще се добави още един елемент. Сътрудничим си тясно с други колеги в комисията, за да се затвори цикълът. Става дума не само за електромобилите, но и за чистата енергия, за вида енергия, който ползват автомобилите. Сега наистина вече работим заедно. Бихме ли могли да работим с по-бързи темпове? Може би да. Нека намерим най-добрия подход, но и да продължим да поддържаме инерцията. Единствената държава извън Европейския съюз, която изцяло електрифицирала ЖП транспорта си е Швейцария. А Германия го е електрифицирала на 60%. Все още не сме си постигнали целта пътните такси, независещи от разстоянието. Александър Добринт би приел едно такова предложение според една публикация във Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. А вие пък излизате с противоположен сигнал. Кой в случая е излъгал? Вие или господин Добринт? Не знам как точно се намеси Александър Добринт във всичко това. Нашето предложение е много ясно. Предлагаме пътни такси на базата на разстоянието. Само така можем да вземем предвид и външните фактори. До сега не сме се сблъскали с кой знае каква съпротива. Загрижени са някои държави, които вече са въвели евровинетките, т.е. годишните винетки но ставаше дума само за преходен период. Щяхме да въведем още преди винетките пътните такси на базата на разстоянието, ако разполагахме с цифровите технологии, от които се нуждаем. Сега вече разполагаме с тях. Господин Лундгрен, благодаря, госпожо председател. Няколко момента. Трудно ли бе да се спазва действащото законодателство? Не. Имаше възможност да се извършват дейности в рамките на 7 дни във вътрешността на страната и след това да се излезе от страната. Ако имаше едно изречение, в което да се добави след използването на каботаж за определен период, в страната по местонаправление, камиона трябва да се върне в страната на происход, то нямаше да има проблем. Какво правите вие в новото предложение? Очаквах да решите съществуващите проблеми, вместо да създавате нови. Но какво правите вместо това? Прехвърляте проблемите към товарните превози на дълги разстояния. Има проблеми с тях в Северна Европа. Сега им позволяваме да влязат в страната в понеделник сутринта, да останат там в рамките на 5 дни и да извършват неограничен брой операции. Сега се стига до конкуренция на местно ниво. Няма проблем сега с товарните превози на дълго разстояние. Може да се работи на местно равнище. Не е възможно Европейският съюз да допуска нещо такова. И във вашата страна, госпожо Булча, територията ви ще бъде наводнена от камиони, които ще намалят цените на половина, ще задушат националните ви оператори. А, вие говорите за отворен пазар. Европейският съюз не може да позволи на едни държави членки да изместят, да задушат други държави членки. Невероятно е наистина, че предвиждате неограничен брой операции в рамките на 5 дни. Само влушавате нещата, не решавате проблеми, а създавате такива. Това въпрос ли беше? Okay. First of all, first of all... Първо, Не мога да се съглася с вас за това, че сме влушили положението и ще ви кажа защо. Моля почитаемите членове на парламента да ме слушат, защото знам, че много от вас са изправени пред същите предизвикателства. По въпроса за трите операции, те не подлежаха на контрол. Водачите можеха да покажат товарителницата или не. Можеха просто да я скрият някъде и никой изобщо да не знае за нея. Нямаше какъвто и да било контрол. Участвала съм в проверки, извършвани от полицията в държавите членки. Присъствала съм на такива и установих, че положението е ужасяващо. Не става дума в случая за отваряне и затваряне на пазара. Ще има сега възможност за контрол. Не съм съгласна и с вас за това, че някои държави ще бъдат наводнени от камиони, тъй като още от първия ден на каботажа ще се прилага директивата за командироването на работниците. Тоест и разходите ще окажат въздействие върху броя на операциите това няма да доведе до нелоялна конкуренция. Не разполагаме с цял ден, не мога да ви изложа всичките подробности, но може да се срещнете с моя кабинет, с служители от Генералната ми дирекция, за да ви ги разяснят. Разбира се, може и да грешим. През едните месеци има още какво да се направи, но Имаме наистина добри намерения за установяването на уравновесен подход. Не искаме нито да се затваря, нито да се отваря пазара, но искаме полицията по пътищата да може да си върши работата и да допринася за спазването на правилата. Оплакванията във връзка с каботажа бяха единствено и само за прилагането на правилата. Ако имате по-добро предложение, можем да го обсъдим. Според нас нашето предложение е уравновесено и ще помогне на тези, които имаха нужда от помощ при прилагането на правилата. Няма да се стигне до този резултат. В никакъв случай. Господин Лудгрен, нямате повече време. 4 минути. Сега дайте възможност на останалите депутати. Аз съм тук за този разговор сега. Останалите депутати имат по една минута, тъй като времето ни е малко. Благодаря. Имам два кратки въпроса. Първо въпросът за времето за почивка. Както може би знаете, в някои държави членки са въведени много строги правила за времето за почивка в рамките на една седмица. Не би ли трябвало да се спре действието на тези разминаващи се национални разпоредби, като се има предвид пакетът за мобилност, в който този въпрос също е уреден? Второ, Пакетът за мобилност така или иначе ще окаже въздействие върху производствата за установяване на нарушения във връзка с минималното трудово възнаграждение в някои държави. Нямаме много време. Първо, искам да кажа нещо по адрес на госпожа комисаря и на колегите. Какво ще кажем за регламент 561, който не се тълкува надлежно в някои държави членки? Какво ще кажем и за безопасните паркинги? Няма безопасни паркинги, което много затруднява водачите, когато искат да си почиват. Какво да кажем за безопасния превоз на стоки, ако няма безопасни паркинги? Господин Бандален. Ja, ehm, Благодаря, госпожо председател. Няма да можем в бъдеще вече да контролираме каботажа. Няма да има правомощия за компетентните органи. Те няма да имат капацитет. Ще се окаже въздействие върху местното и регионално разпределение. В рамките на 5 дни може да се извършва неограничен брой операции, така че няма да може да се извършват необходимите проверки. Тогава защо просто не забраните каботажа? Госпожа Папардел говори за безопасните паркинги. Бе проведена конференция, в която участваха и длъжностни лица от комисията. Оказа се, че има достатъчно финансови средства за безопасните паркинги, достатъчно средства под формата на съфинансиране от страна на държавите членки следващият въпрос. Ще се спра отново върху времето за почивка. Липсва необходимата инфраструктура. Освен това, кой следва да извършва надзор, кой носи отговорността за стоки, подлежащи на бърза развала, кой отговаря за застраховането. Казахте, че целта на вашия пакет е да се намали бюрокрацията, но това съвсем не е вярно. Малките и средни предприятия имат много малко шофьори. Те ще трябва да превеждат документите на всички официални езици ще отговарят за подаването на документи, за изготвянето на трудови договори и други. Всичко това само ще увеличи бюрокрацията вместо да я намали. Какво ще направи комисията, за да се пребори и с фирмите тип пощенска котия? Това е важен за мен въпрос. Как ще сравнявате и различните системи за трудово възнаграждение в Европейския съюз? Ако Euh, Madame Демонте, c'est à vous. Благодаря. Няколко кратки въпроси. Как ще се реализира хармонизацията на кормоните от гледна точка на властите, след като не познават езика? Второ, евровинетките. Не е ли по-добре да се помисли върху това, че вместо твърда е, годишна вноска да се насърчи използването на определени артерии, които са успоредни на магистралите и унези, които ги използват, е, не плащат. И за каботажа, как да се реши проблема с транспорта в трансграничните райони, защото в тези райони проблемът е преодолим. Госпожа Шмидт, благодаря. Първо, нещо по-оптимистично, радвам се, че най-накрая бе представен пакетът. Ще се спра сега само върху директивата за евровинетките. Според комисията, Удължаването на срока на действие на евровинетките за всички видове МПС е основателно, тъй като въздействието от тези а, МПС се отнася и до проблеми на ниво Европейски съюз и се цели предотвратяване на дискриминацията. Необходимо ли е обаче европейско законодателство, за да се определи видът на лози и размера на налозите за едно пътуване с частен автомобил от Амстердам до Утрехт? Защо вашата генерална дирекция смята, че трябва да поетапно да се изведе от действие данъка върху МПС. А едновременно с това се опитвате да включите в директивата за евровинетките и лекотоварните автомобили. Директивата за евровинетките следва да подпомогне трансевропейските търговски мрежи. Във връзка с това се питам защо комисията не предвижда задължително изискване за целево финансиране. Защо комисията смята, че онези, които редовно се придвижват с автомобилите си до работното си място, от местоживенето си до работното си място, трябва да заплащат допълнителни такси с колко организации, и представляващи ЖП транспорта, се консултирахте, когато работихте по директивата за евровинетките? Аз бих искала да знам защо евровинетките се прилагат за камионите. Имаме спешен проблем с климата. Защо да не ги приложим за всички, за тежкотоварните и полекотоварните, и за МПС-тата? може би трябва да окажем натиск върху държавите членки да спазват правилата. Благодаря, госпожо председател. И аз имам един въпрос за директивата за пътните такси, но нека се спра върху пътните такси за в Германия. Комисията спря тази процедура. Може ли да ми цитирате политическите и правните основания за това? Има ли анализ направен от комисията, който да е обществено достояние? По въпроса за директивата за таксуването на базата на разстоянието. Комисията не иска да има допълнителни разходи за придвижващите се с кола от местоживеенето си до работата си. Как ще гарантирате това? В дългосрочен план не би ли трябвало да се въведе общо европейска такса инфраструктура и приходите от нея да се предвидят като целево финансиране за изграждането на нова инфраструктура? Госпожо комисар, благодаря ви за изложението. Ще се спра върху два момента. Съкратеният ден за почивка който вече за, се прилага за втори път, притеснява профсъюзните организации. профсъюзните организации в Люксембург казаха, например, че са се консултирали с всички заинтересовани лица. Консултирали ли са се и с вас? Второ, Особено важни са проверките. Държавите членки не спазват поетите от тях ангажименти за определен брой проверки. В бъдеще ще ги подвеждате ли под отговорност? Ще извършвате ли контрол върху броя на проверките? Сама тема. Е ако няма проверки върху изпълнението на правилата и ако няма наказание за нарушителите, каква е ползата от правилата? И след като казвате, че правилата не могат да се проверят, това е част от проблема, но това е и проблем. Друг проблем е, че някои държави членки дори не са направили опит. 25 страни, които не са спазили напълно законодателството. Кое? Защо смята комисията, че сега те са готови да направят всичко това, което трябва да направят? Благодаря, госпожа Аяла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, поздравления за балансирания пакет. Всички сме е, много развълнувани по различни причини, но всички ние искаме онова, на което държим е, да бъде включено сега за таксите. Говорите, че ще има компенсация за тези, които са на периферията. А, също така се говори и за такси възоснова на разстоянието. Смятате ли, че този принцип може да се спази върху други сектори и как да направим така, че мобилните работници да не станат заложници и фирмата да е тази, която да трябва да доказва, защото възниква проблемът за фирмите нарушители. Освен това, проблемът за безопасни места за паркиране. След 2020 година ще има проект за трансевропейски мрежи, така че да, тежеста да не падне върху държавите членки. Последният оратор. Госпожо комисар, пакетът за мобилност обхваща 8 акта за автомобилния транспорт. Ще излезете ли и с подобни инициативи за другите сектори от транспорта, най-вече интермодалния транспорт? Унищожителна оценката от моя избирателен район за каботажа. за интересованите страни мисля, че ще се стигне до пълно отваряне за каботажа. Какво смятате вие? Мога ли да ги успокоя? Да, комисар. Ще ви дадем малко повече време, но въпросите бяха много за каботажа, евровинетки. Заповядайте. Уважаеми колеги депутати, всичките ви въпроси са много важни и много ценни и всички те заслужават много ясен отговор. Не съм сигурна, че ще мога да ви дам е, изчерпателни и точни отговори, но свържете се пак с мен. Ще предоставя цялата необходима информация, за да обясня основните елементи на пакета, но сега да отговоря на по-общите въпроси, споменати от госпожа председателката. Има много въпроси, свързани с почивката или местата за паркиране за шофьорите непрекъснато напомняме на държавите членки, че трябва да осигурят безопасно паркиране за шофьорите, дори в финансовите механизми. Проектите за предоставяне на места за паркиране са част от финансовите, са част от списъка на проекти за съфинансиране. Този тип проекти са много подходящи и за проекти EFSI, така че на, натиснете държавите си членки да започнат работа по гарантиране на места за паркиране. Ще ви бъда много благодарна, ако ми кажете къде според вас са пропуските и ще положим допълнителни усилия за гарантиране на безопасните места за паркиране. Не можем да изпълним законодателството без това. Второ. Цифровизацията, такси, пътните такси и така нататък. Първо, държавите членки имат правото да, решат, е, да решават дали ще налагат такси или не. Това не е задължително. Ако обаче решат е, да е, определят такси след 2027 година, таксите ще трябва да се основават на разстояние, ще трябва да включат външните разходи. Това означава 10 години време за приспособяване, Тоест ще има нужната предсказуемост за инвестиционните проекти, да знаят инвеститорите какво предстои. Всички, които имат предвид цифровата инфраструктура, да, предвиж, да предвидят време за настройване към механизмите. Защо на принципа на разстоянието, защото евровинетките не включва външните разходи, а парламентът настоява система, която да отчита тези външни фактори. По отношение да балансирания подход, 2018 година, годината на мултимодалния транспорт, ние ще разгледаме допълнително въпроса за баланси, за въвеждането на взаимно съвместими услуги за мултимодалност. Ще търсим липсващите звена и нещата, които трябва да се направят. До 2030 година трябва да има цифров, цифровизация в транспортния сектор, но са много детайлите, които ще трябва да бъдат предвидени. Това ще е първият етап на цифровизацията нямаме предвид таксите да бъдат едни и същи във всяка държава членка. Ще се прилага обаче един и същи механизъм, един и същи стандарт. Защо е необходимо европейско решение? Защото фрагментарният подход не благодетелства вътрешния пазар, а във вътрешния пазар искаме да има добра инфраструктура за трансгранични услуги. Затова въвеждаме рамката, в която ще се работи на принципа на едно гише. За първи път ще имаме абониране за услуга при някои от доставчиците и това ще се осъществява на европейско ниво. Така че една сметка, един доставчик, много услуги, че е предоставени от един оператор. Това е важна стъпка напред. Знам, че за мнозина това ще бъде трудно, защото това преобръща сегашната ситуация, макар че съществуващите решения не са най-добрите. Знам, че ще има предизвикателство, но ни помогнете да променим нещо до 2300 година. Става дума за транспорта. Фирмите инвестират в взаимно свързани решения, автономни решения. И това е необходима стъпка, за да се осъществят тези стъпки. Що се отнася до административната тежест, дори и за малките превозвачи, ние можем да ви предоставим анализа. 60% от административната тежест ще се съкрати. Това е сериозен процент. Проверките по пътя вече няма да изискват шофьорите да носят няколко куфара хартини документа, Проверката ще се осъществява чрез обмен на бази данни и полицейския контрол просто ще предполага проверка в базата данни. Нещата ще се упростят. Надявам се, че ще имаме повече възможности да обясним това. Не знам още колко време имам. Страните сами ще решават за коя магистрала а, да искат а, такса. Но след като веднъж решат, а, ще, е, ще трябва да се прилага една и съща система. Ще се използва електронна система. Инфраструктурата за камионите, когато това стане задължително през 2300 година, цифровата система за таксуване. Вече ще съществува инфраструктурата, така че знаем какво предстои. Цифрата не е измислена тук така. Искахме сегашните доставчици на, път, на услугата пътни такси. Каква е, кога е следващия инвестиционен цикъл? Каква е амортизацията? Е, и ние ще вземем предвид цикъла на амортизация на инфраструктурата. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви за това, че останахте с нас малко повече, отколкото е предвидено. При всички случаи можем да ви поздравим и се надявам, че съвсем скоро ще дойдете пак при нас. При всички случаи вратата е, е при нас е отворена, защото искаме конструктивни дебати. Е, има нужда от истинско партньорство между парламента и комисията. Проблемите са сериозни. Благодаря ви е, за това, че дойдохте тук. Благодаря, аз казва госпожа комисарят. Сега, комисарят ще остане с нас, но ще помоля да бъде прекратено предаването по интернет. И сега започва заседанието при закрити врата. Ще помоля нези, които нямат право да участват в заседание, да напуснат залата тук да останат депутатите. И разбира се, секретарията. Les Могат да останат депутатите и техните сътрудници.